Meine Damen und Herren, уважаеми дами и господа, откривам заседанието по точка 9 от дневния ред. Става дума за рамковото споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан. Äh, dieses hat, es äh, hat das Europäische Parlament im Consent zu beschließen. Unser Berichterstatter. Нашия докладчик е госпожа Етен Маки крайният срок за внасяне на изменения изтича след няколко часа само, в 18, т.е. след много малко време, в 18 часа. Подобни споразумения има с Армения, Грузия, Молдавия и Украина. Така че споразумението с Азербайджан дава възможност за подписване на меморандум за разбирателство по различни програми на Европейския съюз и да се участва в тях. Тук подчертавам, че става въпрос за технически документ, който ще даде възможност за диалог и сътрудничество в много области и за интензивирането преди всичко на личните контакти между хората. Мисля, че точно това трябва да се изтъкне на преден план И моля госпожа Джети Мейки да ни осветли по въпроса. Къде е тя? За Джети Мейки? А, да. Джети Мейки. Не, Джети Мейки. Mr. Chairman. I've never seen a name with so many A with points on top. Yes, but you pronounce it very well. It's difficult all... Благодаря, наистина произнесохте името ми правилно, въпреки многото тата, ата, и точки отгоре. Говорихме преди малко за Босна и Херцеговина и някой каза от колегите, че е много красива страна. Искам да ви кажа, че и Азербайджан е една много, много красива страна. Там живеят обикновени хора, хора като нас. В Азербайджан имаме големи проблеми. Трябва обаче да се опитаме да поощрим добри отношения с нашите съседи. Както каза и нашия председател, това е техническо досие, но мисля, че въпреки това е важен въпрос, защото Азербайджан е важен партньор на Европейския съюз. За това трябва да се стремим към всеобхващащо и устойчиво партньорство, включвайки енергетиката, антитероризма, бизнеса, инвестициите, както и културата и образованието. Целта на този протокол е да създаде финансовите и техническите правила, които да помогнат на Б... Б... Азербайджан да се включи в някои европейски програми. Отварянето на европейските програми към съседните страни бе заложено от комисията още през 2006 година. Съветът прие този подход през 2007 година и го добре одобри. Участието на, в тези програми е основен елемент в политиката на добро съседство, като целта е задълбочаване на сътрудничеството с съответните страни. Сътрудничеството има много дълбок потенциал, включващ обмен на студенти, иновации, изследвания и конкурентоспособност. Както каза и господин Прок, тази вид програми се провеждат вече с Армения, Грузия, Молдова и Украина. Аз подкрепям този протокол, защото той ще поощри личните контакти, между хората в Азербайджан и Европейския съюз. Мисля, че това ще е добре както за гражданите на Европейския съюз, така и за гражданите на Азербайджан. Върховенството на закон на човешките права и демокрацията трябва да останат основните елементи и принципи в отношенията на Европейския съюз с съседните страни, включително и с Азербайджан. Това е, което нашия председател ме помоли да ви кажа. Благодаря ви. Muchísimas gracias. Hoy tenemos la primera consideración sobre el. Благодаря. Днес за първи път обсъждаме темата Азербайджан и това рамково споразумение. Всички сме наясно какво е положението в тази страна. То е доста тревожно. Това беше и казано на няколко пъти от парламента. През последните години ситуацията се влуши, положението на хората се влуши, а през последните месеци Имаше истинска ескалация на репресиите, упражнявани от страна на правителството. Имаше а, истински произвол по отношение на защитници на а, човешките права. Има азербайджанска носителка на наградата Сахаров, тя също беше обект на тези репресии. Тя е от юли в затвора. Здравето й е сериозно влушено. Да, действително, това е крайен случай, но е един от много случаи. Ние не можем да продължаваме да си затваряме очите, е, не можем да награждаваме хора с Сахаров, след което да ги забравяме. Действително, през последните години това беше определящо за Азербайджан. А говорим за ценности, за интереси, за политика на добросъседност. А сега конкретно за рамковото споразумение, което обсъждаме днес. До сега не стана дума за това, че преди няколко месеца, през септември, имаше спешна процедура по приемане на резолюция в парламента. Това тук не е записано. В 11 та точка е записано, че трябва да се подкрепи подписването на протокола, понеже положението на защитниците на човешките права се било, било станало е, задоволително. Говорихме, когато обсъждахме тази резолюция, знаем много добре колко се е влашило това положение. Нека да бъдем последователни, прилагайки критериите на този парламент. Ние самите се изказахме в пленарната зала, за това а, е, нашата политическа група СИД е против подписването на това рамково споразумение и ще внесем съответното предложение за изменение, поне докато не се подобри положението с спазването на човешките права в тази страна. Нека да ви припомня случая Лена Юнош. Става въпрос за спасяването на нейния живот. Нека бъдем последователни. Казах го вече. Става въпрос за живота на хора, живеещи в тази страна. смятам, че когато говорим за протокола, трябва да имаме предвид тези неща. Е, Колеги, gleich... Е, Уважаеми колега, след е, заседанието ще ви помоля да ни информирате за последните развития в Азербайджана. Сега думата има госпожа Себалиус. Tack så mycket, herr е, Благодаря господин председател. Госпожа Етемеки го каза, участието в програми на Европейския съюз е много важно за политиката на съседство. Но това, което чухме от испанския колега, е вярно положението с спазването на човешките права никак не е добро, а и се влушава през последните месеци Европейският парламент вече много ясно заяви своята позиция по този въпрос – има така едни кратки мотиви на докладващата, но в тях сегашното положение не е реално отразено. Дадем ли благословията си за това споразумение, ще излъчим погрешен сигнал при положение, че сме изправени пред много сериозна ситуация. Така че бихме искали да предложим тази тема да бъде отложена, може би за няколко месеца. Може би след Баку нещо ще се промени, ще се подобри или ще имаме по-ясна представа за подробностите. Благодаря. Thank you, Chair. Um, Азербайджан Господин председател, Азербайджан играе важна роля при е, в енергийната политика на Европейския съюз и ще играе още по-важен роля, защото е възможно да е, купуваме газ от Азербайджан, като по този начин намалиме своята зависимост прямо Русия. Но все пак нека внимаваме какво се под, под какво се подписваме. Е, в Азербайджан управлява един безмилостен диктатор и няма човешки права. Нека не забравяме за журналистката Исмаилова, която е в затвора и други, които, включително и един самоубил се журналист. Така че, всички знаеме, че в доклада пред съвета на Европа се, се, говори, се говори за зверско потъпване на човешките права и което се крие зад една а, политика и дипломация на Хайвера. Така че, а, нека внимаваме какво подписваме и как действаме. I'll keep it very short. I... Ще бъда много кратко. Абсолютно съм съгласна с казаното от докладчика в сянка от моята политическа група. Нека не забравяме, че средствата на Европейския съюз се насочват към неправителствени организации, които се контролират от правителството. А, така че ние плащаме на онези, които помагат на правителството, а от друга страна опонентните на режима попадат в затвора един след друг. Така че нека не забравяме всичко това и нека си помислиме. Имаме ли други коментари по рамковата, рамковото споразумение? В такъв случай мисля, че можем да приключиме и да. Госпожа Ятебаки. Искам просто да задам един въпрос и да кажа, че тук не става дума за е, споразумение за асоцииране с Азербайджан. Това ще бъде по-късно, ако въобще. Тук става дума за едно техническо решение и целта е да помогнем на обикновените хора. Така че ако парламента, комисията иска да помогне на човешките права, под, трябва да подкрепиме това, а, тази рамка. Защото тук е целта е да дадем възможност на младите хора да учат в Европейския съюз, да посещават останалите страни на Европейския съюз и да разберат е, какво точно са човешките права. Разбира се, знам, че има проблеми с потъпването на човешките права в Азербайджан. Всички го знаем. Но, нека да се опитаме да помогнем на обикновените хора в страната да получат повече информация, да могат да учат в държави, членки на Европейския съюз, да ги посетат. А когато стигнем до споразумение за асоцииране, то тогава ще мислиме, тогава става дума за нещо много по-широкомащабно, така че дори не знаем дали ще се стигне до споразумение за асоцииране. Но тук става дума за една техническа рамка, която има за цел да помогне на обикновените хора. Благодаря, госпожо докладчик. Наистина това е едно важно рамково споразумение което има за цел да увеличи и улесни контактите между обикновените хора. Нека да ви припомня, че крайен срок за внасене на изменения утре 12 часа. Така че приключваме с тази точка от дневния ред, след като няма други желаящи да се изкажат. I think we have enough reason to continue our informations. А сега мисля, че трябва да разполагаме с добра информация, за да, за да не за да не изхвърляме е, добрите неща, които сме направили, да не ги загръбваме, загърбваме. А, давам думата сега на докладчика госпожа Льосинг по Афганистан. Е, Благодаря. По електронната поща се получиха мненията на докладчиците в сянка по този мой доклад – според мен това беше доста необичайно като процедура. Призовавам да спазваме обичайната процедура, да се придържаме към демократичните правила и да внесем този доклад тук като за обсъждане тук, където се намират представителите на политическите групи, където има прозрачно, прозрачност и може да се проведе обмен на мнения. Председателят прекъсва ораторката и пита за какво говорите, нали това правим, обменяме мнения. А, госпожа Лезинг, просто исках да ви кажа, че някои докладчиците в Сянка се опитаха да водят тази дискусия по електронната поща, господин председател, но искам да споделя радостта си, че споделяте моето мнение, че тук се води дискусия. Председателя, да, но не разбрах в какво обвинявате колегите. Колегите винаги имат право да изразят свободно мнението си преди и след заседанието, както и по време на заседанието. Добре, господин председател, нали казахте да не обсъждаме този въпрос, няма да го обсъждаме. Отново ще кажа, много се радвам, че водим дискусията тук, където е мястото, като не влагам никаква оценка и никакъв упрек в това. Преди да представя доклада си, искам още веднъж да повторя, че рядко в такива доклади е възможно всички аспекти да се включат в достатъчна дълбочина. И след съкръщаването на първата, първата версия на доклада ми, съгласно инструкциите на секретарята на АФЕД, се наложи наистина да включа само най-най-важното. Така че общо още от сега ще кажа, че останаха неща, които ще внеса под формата на предложения за изменение и допълнение. Много благодаря за помощта и подкрепата от страна на секретарията на АФЕД както често е ставало ясно по време на дискусията, не сме на едно мнение по военните е, операции и мисии. Ние като леви хора и като част от мирното движение още от самото начало бяхме на мнение, че е грешка да има военна намеса в Афганистан. Още повече че е трудно да, са, да, да се приложат ценности като равноправие на жените и други чрез военна сила. Но не този, тази мисъл ме, ръковод, ме водеше при изготвянето на доклада. Напротив, получих мнение от НПО, от експерти, също така проучих и документация и репортажи на държавни медии и на базата на оценката на всичко това стигнах до извода, че трябва да се направят нови стъпки, за да се прекъсне дяволския кръг на насилието там, особено на фона на 10 500-те цивилни граждани, които са убити само през последната година. Да, признавам, че може да има различни гледни точки към ситуацията, в никакъв случай не искам да подценявам успехите и усилията по изграждането на Афганистан. Но според мен в такъв доклад трябва да се направи опит именно от гледна точка на Европейския парламент да се оцени ситуацията, да се направят съответните изводи и да се предложат начини на действия за Европейския съюз там. а, анализът ми е на базата на много сериозни консултации с много широк спектър от е, НПО, експерти и засегнати страни, но тук ще помоля колегите да бъдат малко по-тихи за да могат да се съсредоточат. Та, този процес на консултации не беше приключил при внасянето на доклада. Аз и след това разговарях примерно с представители на Transparency International за корупцията, с представители на Human Rights Watch за изтезанията и нарушенията на човешките права, както и за безнаказаността, която се толерира в Афганистан. Така че а, тези теми ще влязат в доклада под формата на мои предложения за изменения. Тук искам да спомена и писмото на афганистанския посланник, в което се казваше, че моето предложение било а, така прекалено и нетактично. Моят доклад бил прекален и нетактичен, особено на фона на сегашните събития. Да, обаче консултациите, особено с Human Rights Watch, ме наведоха на мисълта, че тази ситуация трябва да се използва именно да използваме новото правителство, новото начало в страната, за да може да се обнови политиката в някои области. Мисля, че сега е моментът, сега е шансът да поставим репери, да поставим поставим цели, особено, що се отнася до борбата с корупцията, с правата на жените, безнаказаността и нарушаването на човешките права. Основните моменти в моя доклад са връзката между бедност и радикализация, като заключавам, че спешно е необходима борба с бедността. Също така огромната безработица, наред с 50% от населението, които са безработни. 400 хиляди млади хора влизат ежегодно на пазара на труда. Това е огромно предизвикателство. Продължаването на дейността по ограмотяване е необходимо. Не отричам колко е положително това, че вече и момичетата ходят на училище. Има известен напредък и по отношение на правата на жените, но съм наблегнала на предизвикателствата, които остава да се преборят. А, като като знаете много добре какъв е проблемът, например, с отглеждането на мак и какви са последствията от това. Наблегнала съм на необходимостта от помощ, от устойчива и ефективна а, помощ, включително и хуманитарна, с цел устойчива економика, а като по-далечна цел независима економика и сътрудничество с съседните страни. Други важни моменти а, проблемите за сътрудничеството между военни и цивилни, тук не съм се впускала в дълбочина. Разговаряла съм просто с неправителствени организации, най-вече с техническите служби, които помагат за продоляване на трудностите и в края Афганистан е богата страна с изключително бедно население, т.е. се налага въпросът как така това богатство не отива в ръцете на хората. За нас е предизвикателство като Европейски съюз да променим това. Благодаря. Äh, Искам да кажа само, че всъщност всички доклади е, подлежат на определени правила. Не само вашия доклад е бил подложен от секретарята на тези правила. Така че е, тези, тези доклади се гласуват и в е, пленарната зала. Това е подход, който не е нито правилен, нито погрешен. Това е просто начинът по който в Европейския парламент се гласуват текстовете. А господин Донжан има думата като първи оратор в дискусията. Ако обичате, колеги, бъдете кратки. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. От името на ЕНП трябва да кажа, че този доклад ни поставя доста проблеми. И в член 1 се казва, че всъщност целият доклад стъпва на идеологическа основа. Тук се казва, че всъщност всичко започва от септември 2001 година. Ние смятаме, че, че това не е обективен подход към проблема и тази липса на обективност присъства в целия доклад. Разбира се, можем да обсъждаме дали военната намеса е донесла добро или лошо, в крайна сметка това се нарича а, полуки, извличане на полуки, но не това е целта на този доклад. А тук просто се осъжда а, всички действия на международната общност. Така че според мен тук има един идеологически, един интелектуален проблем. Да, разбира се, имаш цифри, които са абсолютно не безспорни, свързани с економическото и социално развитие и така нататък, но тези цифри не са обработени, те някакси не, не, не, а, не изразяват точното положение на нещата. От, от от една, от една страна се казва, че е, тези средства трябва да бъдат е, насочени по-скоро е, към гражданското общество, след това се казва, че Европейския съюз не прави нищо за подкрепяне на войската и е, ор, органите на реда. Така че смятам, че този доклад трябва да се измени много е, из основе. Считаме, че предвид контекста, предвид случващото се в Афганистан в момента, това, което приемеме днеска, няма да въжи след известно време. Така че аз не смятам, че е целесообразно да гласуваме подобен доклад в близките един-два месеца. Ще, ще чуеме какво мислят и другите политически групи, но просто смятам, че най-уместно би било да отложиме разглеждането на този доклад. <clears throat> Благодаря, господин председател. Ние също Имаме много сериозни възражения срещу този доклад. Много неща в него са просто погрешни. Например, военна интервенция на в Запада, в Афганистан, като фактор за радикализация в политическата област и за дестабилизация. Имаше много сериозна дискусия за ползата от различните видове западна интервенция в а, изминалите години. Имало е моменти, наистина с много отрицателни последствия, но и много положителни моменти. Ние смятаме, че този доклад съдържа много а, грешки, просто идеологически различия при описването на реалността. Така както е описан Афганистан в този е, доклад, а, ние не можем да го а, подкрепим и никак не се очудваме, че посланникът на Афганистан е поел инициативата да обърне внимание, че докладът е много далеч от всичко онова, което в момента представлява интерес на Афганистан. Президентът на Афганистан преди няколко дни пред Американския сенат заяви желанието си да се задържат западните военни сили по-дълго в Афганистан, така че независимо от така присъдата, която ще произнесем за военната интервенция, да, тя е имала някои а, отрицателни последствия. Тя не донесе стабилност, не даде перспектива за решаване за проблемите, а, не се стабилизира страната, нараства бедността. Значи трябва първо да помислим дали сега трябва да обсъждаме този въпрос. Може би сега не му е времето. Но трябва да наблюдаваме как ще се развият нещата, особено по отношение на стабилността през следващите два месеца. В момента нямаме някаква твърда позиция, напротив, готови сме да обсъждаме доклада, но има много сериозни разминавания, някои не са преодолими, защото става дума за принципни аспекти. най-малкото не сме съгласни с анализа на положението в Афганистан и приключвам, господин председател. Човек остава с чувството, че Западът има отрицателна визия за собствената си интервенция. Не е вярно. Както каза и колегата преди мен, въпросът трябва да се обсъжда, обаче на съвсем друга база. Благодаря. Uh, thank you very much, Chairman. Well, I'm... Благодаря. Аз съм съгласен с преждеговорившите колеги ще бъде кратък. Според мен този доклад, когато бе направен, е бил прекалено отсветен от идеологически антиамериканизъм, от антимилитаризма. Нещата са доста тенденциозни. Може да се погледнат само някои примери, които сочат, че тонът е предопределен, има и фактически неточности. Параграф 1. 30 години западна интервенция е довела до е, над стотици хиляди убити и ранени. Според ОНЕ обаче 72% е, от убитите и ранените се дължат на действията на бунтовниците. Във втория параграф се казва, щатите и НАТО да изтеглят военния си персонал. Е, всъщност, САЩ е, са намалили изтеглянето поради молбата на президент Гани. Параграф 11. Говори се за недостатъчен напредък по отношение на правата на жените, на момичетата и на човешките права като цяло. Фактът обаче е, че броят на момичетата в образованието е увеличен от 13% на 36%. Имаме 4 милиона повече момичета, които ходят на училище в Афганистан днес. В 13 параграф казва се, че всички средства трябва да отиват в, за развойни дейности, а не за дейности по сигурността. Добре, но в крайна сметка разминирането е, е важно, то трябва да продължи. О, не! се ангажира много с разминирането. Милиони и половина долари са били до момента инвестирани в тази дейност. И мините са много важен проблем в Афганистан. Може така да анализираме параграф след параграф. Според мен, ние просто си губим времето като се опитваме да е, даваме изменения, докладът просто трябва да бъде пренаписан и да бъде оттеглен. Thank you, Mr. President. Dear colleague, in the name of... Благодаря, господин Радош. От името на АЛДЕ искам да кажа, че не може да подкрепим този текст. Смятаме, че текстът е прекалено критичен и пред, преднамерен. Анализът е неточен, с други думи. Ние смятаме, че параграф 1, 3, 4, 5, 11, 13, 16 и 17, тези параграфи трябва да бъдат оттеглени а пък останалата част от доклада трябва да бъде преосмислена. Тоест, според нас доклада трябва да бъде пренаписан, за да може да предостави критична и независима оценка на ситуацията в Афганистан. Срокът за изменение настъпва за това искаме да ви помолим за нова версия на е, доклада. Е, господин Артевичиос, който е председател на делегацията за връзки с Афганистан, би искал е, да има един добре балансиран доклад за Афганистан, който да отразява становищата на депутатите в парламента. Благодаря, господин председател. От името на зелените ще ми позволите да кажа, че ние смятаме, че докладът трябва да бъде внесен сега, защото сега е много подходящ моментът да говорим за бъдещето на Афганистан, сега когато приключва мисията на ИСАФ и настъпва нов етап в отношенията ни с Афганистан. Ние не смятаме, както казаха много колеги тук, че докладът е лош. Аз тук мога да се подпиша с две ръце, че не може да има военно решение на ситуацията в Афганистан. Така че мога да застана зад много от твърденията на госпожа, тезите на госпожа Лезинг, кога частично, кога цялостно, но пък има възможност да внасяме предложения за изменение, за да променим това, което не ни харесва. Имаме такава възможност и ще я използваме. за да можем да внесем и своето мнение. Госпожа Лезинг се е консултирала с Transparency International и други НПО-та. Нещата, които каза за безнаказаността и за другите неща бяха много правилни и аз ги подчертавам. В бъдещото ни сътрудничество с Афганистан трябва да мислим за дългосрочен мир. Не става дум за разрешаване на военни конфликти в кратки срокове, а за изграждане на един устойчив, мирен Пакистан. Афганистан, извинете, в който хората да живеят мирно. Изграждане на полицейски, военни институции, достойно заплатени също, това е важен аспект. Ако не искаме хората да напускат а, военните или полицията и да се присъединяват а, към престъпни групи, то трябва да им гарантираме, че могат да се издържат от работата си. Важна е, гражданска, важна е гражданската ангажираност, важно е хората в Афганистан да могат да се издържат от труда си, за да не прибягват до престъпления. Трябва да създадем нови възможности за Афганистан и ще внесем съответните предложения за изменения. Не смятаме, че този доклад трябва да се отлага. Благодаря. Euh, Благодаря, господин председател. Предполагам, че госпожа Лезинг не е чела много разнопосочни документи. Аз лично съм била 14 пъти в Афганистан. Е, Кабул, Кандахар, Джалават, в големи, в малки градове, в села. И навсякъде съм разговарял с много хора и с много жени а в този доклад не разпознавам абсолютно нищо. Тук това не е Афганистан, който аз познавам. Аз съм била в Афганистан 2001-2002 година. Знам какво се е случило след това, как се е развила страната. Не искам да кажа, че в Афганистан всичко върви добре, но когато в един доклад почива на толкова много грешки, като този, този доклад просто не е сериозен. Тоест, парламента ще буди присмех у нези, които ще го прочитат. Мога да ви кажа, че жените, с които съм обсъждала, в никакъв случай не, не са противнички на а, международната намеса, защото те по този начин са били до известна време защитени, някои от тях са могли да се върнат в училище, някои са били убити за това, че са се опитали да преподават на млади момичета. Така че мисля, че този парламент е длъжен, морално длъжен, да говори истината. Трябва да говориме премерени неща, трябва да бъдем обективни, трябва да правиме конкретни предложения, а не само едни а, празник, хубави фрази, които не означават нищо. Афганистан заслужава нашето сериозно отношение. Um, Благодаря. Каза господин Кан. Аз няма да се впускам дебата за и против. Едно нещо обаче е ясно. Ситуацията в Афганистан е вложена в сравнение с това, което беше е, през 70-те години и по време на интервенцията от щатите. Не може да игнорираме това, което се случва в Афганистан, защото все още плащаме цената. Три неща са важни. Връзките с Пакистан. Там има дълга сухопътна граница и смятам, че отношенията се, между двете страни се развиват много зле. Малцинствените групи трябва да бъдат включени в целия процес, особено пащуните. И на следващо място военните групировки, които действат. Трябва да се опитаме да направим така, че ситуацията да не се влушава допълнително. Благодаря, господин Танок. Всъщност, резултатът от атаките на Алкайда от Афганистан. А, тази атака беше поводът за интервенцията в Афганистан на американците. А госпожа Лъзинг говори за ощърп за, за накърняването на жените, на, на, на правата на жените. Всъщност, правата на жените по време на талибаните бяха в много по-лошо състояние. Тогава жените бяха убивани с камъни. Сега поне тези неща не се случват. Трябва да се съглася с колегите. В този доклад има много антиамерикански настроения. Сега въпросът за пацифизма. Пацифизма се прегръща от а, много други партии, но за какво говорим при паци, пацифизма? Трябва ли да одобрим а, акции като анексирането на Крим и войната срещу Украина. Grazie Presidente. Non desidero entrare. Благодаря, господин председател. не възнамерявам да обсъждам въпроса за това дали трябва да има военна интервенция или не. Всеки има собствено мнение. Но що се отнася до мен, смятам, че този доклад след масираната критика, която се чу, критика, която и аз имам към него, все пак има едно преимущество, а именно, че поставя акцента върху гражданската помощ, социалната помощ и економическата помощ, неща, които обаче трябва да вървят ръка за ръка и с аспектите на сигурността. Най-важни са социалните потребности на афганистанското а, население. Аз тук се изказвам от мое лично име така че е необходимо да има мирно решение на ситуацията. Мисля, че мога да се съглася отчасти с колегата Кан. Наистина е важно диалогът да има предимство, да бъде на първо място и да се стигне до споразумение между пащуните и а, другите мълцинства, за да не стане като в Ирак. В този дух съм подготвил няколко предложения за изменение, най-вече свързано с отстраняването на мините. Финантан. Dank. Uh, I'd agree that this report is ideological. Да, този доклад е идеологически и не отразява мнението на мнозинството тук. Защото в крайна сметка какъв е проблема? западни войски в Афганистан. Но как, може, как можем да оценим е положението в Афганистан след като не се казва нищо за демократически те промени, демократическите избори. Така че колегата Аля Мари наистина е абсолютно право и този доклад също призовава към едностранно разоръжаване. А, тук се говори за а, жертвите. Никой не говори за жертвите на талибаните, а не се изпоменават и жертвите на а, Западния алианс, който им, които са били дадени, за да се спаси афганския народ. Така че смятам, че много трябва да се пото... работи по този доклад, тъй като той не може да бъде прият в вида, в който е. Chairman, on a recent visit господин председател. Е, неотдавна бях в Катар да, на гости у моя племенник. И е, е, шофера на такси беше афганистанец и аз го попитах какво прави там. Той каза работят да спечела пари, за да се върна в моето село, което вече е освободене от а, талибаните. Положението в а, Афганистан и войната започна през 80-те години, края на 70-те години с а, инвазията на рустаците. Ние след това оставихме афганистанците на тяхната собствена съдба. Така че това, което трябва да направим сега е да помогнем на афганистанците да а, прегърнат демокрацията, свободата, да могат а, да, а, да учат защото до известна степен ние сме виновни за положението в тази страна. Така че нека да загърмим миналото и да гледаме към бъдещето. Благодаря. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Paní Lézink, já nemohu souhlasit s vaší zprávou. Já jsem od podzimu roku 2000... Pane Lézink, nejsem souhlasen s vaším doklad. Между 2001 година и 2005 година съм бил многократно в Афганистан, живял съм там а, и съм в качеството си на журналист. Така че мога да ви кажа, че американската намеса също сложи край на 25 години военни конфликти. И през 2002 година е, милиони афганци, които бяха бежанци, се върнаха. Никой не ги караше да се върнат. Те просто бяха разбрали, че войната е приключила и се върнаха. Но те се върнаха просто защото имаше международна военна намеса в страната. Така че аз призовавам доклада да бъде пренаписан и внесен отново пост. Госпожо Лезинг, имате думата. Моля, посъветвайте ме как да би по-нататък, след като чухме предложенията на политическите групи. Госпожа Лезинг, съветвам ви да продължим работата по доклада. Аз естествено не се каня да го оттеглям. Той трябва да бъде гласуван, като всеки друг доклад в нашата комисия не смятам, че една или друга политическа група може да определи какво ще бъде мнозинството в този парламент. То се образува чрез гласуване в комисиите и пленарната зала и е добре да се придържаме към тази процедура. Имам правото обаче да отговоря на някои от бележките. Нямам намерение да слизам на нивото на а, някои неща, които бяха казани. А, когато в ЕКАРЕ се споменава думата комунизъм и има овации, това е недостойно за нашата комисия. Тук ме обвиняват в идеологизъм, в антиамериканизъм. Откъде го знае това колегата Танок, не знам. Ние не се познаваме чак толкова добре по времето на комунизма а, съм била пеленаче, значи и тези неща не могат да бъдат а, така ръководещи за мен. Идеология, в идеология винаги биваме обвинявани, когато изказваме различно мнение. Ще ми позволите да се върна на следното. Тук имаше човек, който е бил заместник-председател на комисията и е, е, твърди, че има нежно отношение към НАТО. Никой не го обвинява в нищо. Но моите нежни отношения са, е, биват обвинявани в тенденциозност. Не ми харесва това ниво, но все пак ще ми позволите да отговоря в стил каквото повикало, такова се обадило. Разбира се, че няма време да обсъдим всички аргументи, която, които бяха изнесени по същество и нямам чувството, че е, ораторите държат на това. Ще се спра само на нещо, за което Алде каза, че е напълно погрешно в моя доклад и трябва да бъде заличено. Там се, казва се, че сме загрижени за растящата зависимост на страната от помощи, намаляването на а, националния приход и обедняването. А, препоръчваме да се оказва помощ за постепенно а, за постепенна независимост на афганистанската економика. Аз наистина не разбирам какво имате против а, а, това. Сега мога да разбера, че имате против принципните ми, принципното ми отношение към военните действия, но към това, което сега ви прочетох, не виждам какво може да се каже. Интересът на господин Танокс към а, а, правата на жените, както и на моето отношение към а, другите жени, му прави чест. Не съм казала, че някой се е върнал към времето на талибаните, но твърдя, че и днес има хиляди жени затворнички, а, то, извинете, стотици жени затворнички в Афганистан, даже по немската държавна телевизия АРД. Скоро имаше документален филм за жени, които са в затвора само защото са искали да се напуснат мъжете си или защото са излизали непридружени на улицата. Само това е всичко, което казвам. Направила съм просто някои предложения как да се справим с този проблем. За господин Данжон. Да, действително има противоречие и ситуацията е сложна. А, проблемно е да се каже, че има преклено много сили за сигурност и че се харчат преклено много пари за сигурност. Приключвам. Това го казвам от една страна, а от друга и, държа хората да бъдат заплащани, заплащани достойно. Да, има противоречие, но е противоречие и това, че военни полицаи мародерстват, просто защото не им стигат заплатите. За това говоря, че трябват пари за интегриране на хората в гражданския живот. Това е много малка част от това, което бих отговорила по отношение на оценката на ситуацията в Афганистан. Аз не съм в някаква самотна позиция. Има много а, засегнати страни, познавачи на обстановката и така нататък, които мислят също като мен. Но е под, под моето ниво е да отговарям на обвиненията в идеологизацията. И накрая искам да ви цитирам нещо от един документален филм на телевизия АРД. Интервю с жител на афганистанско село, който казва, че за хората там няма никаква разлика между терора на талибаните и терора на онези, които се бориха срещу терора на талибаните. Човекът го казва. Аз не гледам чак толкова крайно на положението, но трябва да и имаме да, да, да се опитваме обективно да преценяваме положението, дори и ако преценката не е лицеприятна за членовете на тази комисия. В това, което в момента е интер... в интерес на правителството на Афганистан не е толкова важно. Важно е каква е реалността не смятам, че съм направила грешки. Разбира се, че има различни начини на анализ и различни гледни точки. Председателят, благодаря ви. Току-що имахте възможност да изложите своята позиция. Докладчикът винаги обаче трябва да се опитва да представлява мнението на цялата комисия, не собствената си партийна политика. Поне трябва да има известен стремеж към това. Това е наш принцип. Аз имам чувство, че голяма част от политическите групи тук мислят друго така че ни става все по-трудно да сближим позициите си и да се обединяваме около доклади. Така че ви предлагам по-късно в бюрото на секретарията още веднъж да обсъдим как да поступим с този доклад. Заповядайте, господин Танок. Най-напред, ако погледнете първите три параграфа, ще видите, какво предлагам? Не е възможно, според мен, основните политически групи тук да се съгласят с този доклад. Може ли да гласуваме сега, в момента, не да си губим времето с този доклад, а да прехвърлим доклада към друг докладчик, т.е. към вас. Председателят би трябвало доклада да се третира правилно. Господин Бютикофър, господин председател, аз мятам, че моята политическа група е една от основните в парламента и аз се отграничавам от това, което каза господин Танок. А председателят, е, аз не разбирам, всеки казва, че неговата партия е, е една от основните партии, така че нека е, не говорим повече за това, а ще говорим по доклада на заседанието на разширеното бюро. Госпожа Люзинг ще бъде ще бъде на заседанието, ще гласуваме на това заседание и ще видим как ще процедираме по-нататък. След което ще ви осведомим за предложението на разширеното бюро. И така, сега може да преминем към гласуването. Най-напред протокола към споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на сътрудничество между Европейската общност и Русия за оглед на присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Господин Пленкович препоръчва да. Господин Преда, искате ли да вземете отношение? Не? Добре. Кой е за? Или гласуваме, гласуваме електронно. Кой е за? Cyrus Volsky has again an American Express card. Господин Волски, пак ли е, сложихте вашата кредитна карта в слота? So, the vote is closed. Край на гласуването. 52 за, 9 против и няколко въздържали се. приета. докладът. На протоколът, извинявайте. А сега препоръки по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите. Господин докладчикът не иска думата. Добре. Компромис едно. За. Против. Прието е. 20. Кой е за? Против, въздържали се, прието е. Компромис 2. За, против, въздържали се, прието е. 28. За, против, въздържали се, хвърляме. Компромис 3. За, против, въздържали се, прието е. 43-то. 43-то. Искате електронно да гласуваме така ли? Добре, моля гласувайте електронно. vote Elmar. is closed. Elmar, But... sorry, just for explanation, I think there is some. Само да обясня. А, е, гласуваме 43, нали? Не 53, защото в испанския превод се чу, се чу изменение 53. Да не, гласуваме 43-то. Край на гласуването. Отхвърлено с 27 на 36. 46. За, против, Затържали се, Отхвърляме. 22. За, против, Разтежали се. Нека проверим. Абшемо е изкишлосен? Край на гласуването. Отхвърляме. 88. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 45. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Abstimmung ist geschlossen mit 34. Край на гласуването. Прието е. 47 за. Против, въздържали се, прието е. Компромис 4 за. Против, въздържали се, прието е. 59. Нямате превод ли? С някои някои колеги. 59-то е, е, гласуваме за. Против. Въздържали се. Не е прието. Отхвърлено. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Прието. 60-61. Не, това е... Това вече е гласувано. 74. Гласуваме 74 за, против, въздържали се, отхвърлено. край на гласуването. Отхвърлено. 76. За. Против. Въз... Отхвърлено. 77. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Прието е. 7... Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Прието е. 102. Изменение 102. За. Против. Въздържали се. Отхвърляме. И така. Сега гласуваме електронно. Abstimmung ist nahezu geschlossen. Jetzt ist sie geschlossen. Край на гласуването. С 35 за, 20 против и 5 въздържали се, докладът е прият.